на парламента комисията предложи два списъка на държави и двете бяха, двата бяха отхвърлени от Европейския парламент. В връзка с държавите, които са около Европейския съюз. Сега имаше искане да се включи Панама и отново, за да се направи анализ на лиз... с този списък трябва да обърне внимание на държавите, които не са включени в този списък, които не са сигнализирани. Например, Швейцария, която нарушава множество от изискванията на групата за борба с изпирането на пари. Ние трябва да направим необходимото, за да префинансирането на тероризма трябва да се сложи край също и на а, данъчните обежища, където богатите укриват а, своите авуари. Благодаря ви, господин Корал. Благодаря, господин председател. Радваме се, че Европейската комисия състави черен списък на трети държави в съответствие с директивата за изпирането на пари. След няколко отхвърляни предложения, комисията изготви съобхватен списък по твърда методология. Този списък обаче е първа стъпка и трябва да бъде разглеждан като такава. Трябва да бъде ясно, че юридическите и физическите лица, които са включени в списъка, ще бъдат подложени на по-строг контрол, ако работят в Европейския съюз. Още много работа предстои, за да се гарантира, че е, всички дейности е, от страна на лобистите няма да повлияят на европейските институции, че те ще действат автономно, независимо. И накрая процесът трябва да стане още по-прозрачен, за това призоваваме комисията да публикува оценката за държавите в списъка, за да може такава оценка да бъде извършена. Много се радвам, че преди края на този мандат беше направена още една стъпка напред в борбата срещу изпирането на пари. Това е ужасно престъпление престъпление, престъпление, което, с което трябва да се борим. Предстои още много, много работа след това, което направихме през този мандат. Искам да призувам държавите членки да прилагат. господин председател уважаема госпожо комисар дами и господа! член девет от четвъртата и петата директива за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съдържа ясно задължение за европейската комисия да извърши анализ на правната и институционална рамка на страните извън европейския съюз правомощията на компетентните им власти и ефикасността на системите им за да определи къде съществуват проблеми с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. тези изисквания са договорени съвместно от европейския парламент и съвета и в нито един момент по време на преговорите никоя държава членка не се противопостави на тези правомощия на комисията. нека бъда ясен и преди европейската комисия е публикувала списъци на високорискови държави реално идентични с тези на фатф но за първи път тя е натоварена със задача да извърши анализ вземащ под внимание но не идентичен с този на ФАТФ. европейският съюз е огромен единен пазар и основната задача на комисията е да защити функционирането му от всички видове заплахи включително от такива идващи от трети държави. задължените субекти в европейския съюз трябва да са наясно че финансовите потоци от определени райони по света могат да бъдат със съмнителен произход но това в никакъв случай не означава че всички финансови потоци са съмнителни или че бизнесът с тези държави ще спре. повишеното внимание вследствие на списъка е предупреждение за задължените субекти да внимават защото в противен случай ще носят отговорност за подпомагане изпирането на пари и финансирането на тероризма. господин Кофот. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Подобно на колегите и аз бих искал да поздравя комисията. Тя се опитва да създаде списък с трети държави, в които има голям риск от финансиране на тероризма или спиране на пари. Знаем какво предизвикателство за сигурността в Европа са е, финансирането на тероризма, изпирането на пари, контрабандата и така нататък много страни с данъчни обежища и съответно представляват сериозен риск за Европа. Аз поздравявам комисията за това, че се е захванала здраво и се радвам, че съществува директивата срещу изпирането на пари. Има лека доза ирония тук. Ние сме съюз, основан на върховенството на закона на обективни критерии. Въпреки това, съвета, една от нашите институции, подкопава обективните критерии, за които се договорихме. В този случай мисля, че става дума за изключителен скандал и за катастрофа. И още нещо. Съвета за нас е черна котия. Ние не виждаме какво правят държавите членки в рамките на работните групи и мисля, че би трябвало да поискаме те да станат малко по-прозрачни и отчетни, за да може гражданите, медиите, ние, евродепутатите, да виждаме какво се случва. Защо някои държави се премахват от списъка в съвета, защо има блокиране на включването на някои държави. Ако това продължава, няма да имаме достатъчно добър списък и няма да гарантираме върховенството на закона, което по принцип подкрепяме. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на господин Шир Деван за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз бих искала да дам един практически дебат е, практически въпрос. Всяка година се правят множество проучвания, престъпници инвестират пари в германския пазар на недвижими имоти. Тези инвестиции вдигат цените и найемите. Наймателите трябва да плащат все по-високи найеми, не могат да си позволят жилищата и в крайна сметка те са унези, които плащат сметката на бездействието на политиците колегите. Е, така че неодобрането на списъка от съвета е скандално. Списъка на комисията има недостатъци, но той е стъпка в правилната е, посока. борбата срещу изпирането на пари може да бъде спечелена само с е, решителни действия, действия, каквито очевидно не достигат. Лудек Нидермайер е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук. Борбата срещу изпирането на пари, борбата срещу финансовите, данъчните престъпления, всичко това са приоритети за цивилизованите държави от 21 век, макар че господин Кобърн може да не се съгласи. Аз мисля, че ние сме цивилизована страна, мисля, че това трябва да е наш приоритет. Вместо това обаче май трябва да кажа, бих искал това да е наш приоритет. Днес съм изключително разочарован, може би най-голямото разочарование, което съм изпитвал дълго време насам. Мнозинството от държавите членки в съвета отхвърлиха един списък, който се основава на конкретна методология, критерии, този списък беше предложен от комисар Юрова. Това е изключително разочароващо. Естествено, и списъка като всичко останало няма как да е съвършен, но това можеше да е част от един полезен процес и ние можехме да се изкажем по този толкова важен въпрос. Резултата обаче е шокиращ. И сега се поставят на карта нашата отдаденост, нашите принципи, нашето самочувствие. Затова Приканвам комисията да продължи с усилията, приканвам съвета да преосмисли и да не ни прави за срам. Благодаря. Сега за една минута господин Морел. Благодаря, господин председател. Комисията прилага черен списък за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. И това е добра инициатива. И какво научаваме сега? Ние разбираме, че съветът е отхвърлил този списък, защото не му харесва, че в него фигурират някои държави. Въпреки, че те са водещи, що се отнася до липсата на прозрачност и дори по-лошо. Например, държави като Панама, Саудитска Арабия, които извършват дори криминални действия, как може да отказваме да ги бъдат включени, след като гражданите на Европейския съюз искат повече прозрачност? И след като е ясно, че участват в изпирането на пари и че Саудитска Арабия е участвала в финансирането на Даеш. Съветът е взел своето решение парламентът отказва да е съучастник в този скандал за демокрацията. Диас Демера има думата за минута и половина. Господин председател, съветът отхвърля списъка. Това е лошо. И така се засяга стратегията за борба с изпирането на пари. През юли влезе в сила петата директива. Комисията трябваше да приеме делега... делегирани актове, в които а, да а, включи държави, които съставляват висока риск. риска. Финансовите а, субекти трябва да засилят своя контрол. Освен това, трябва да се остави достатъчно време на държавите, за да извършат нужните реформи в системите си и да не се включват у нези, които са в процес на реализиране на реформите. Освен това, трябва да се следят тези 23 или повече държави. Освен това, комисията трябва да има независимост, за да изменя по ефикасен начин списъка, когато се налага. Трябва да има засилени механизми, за да не се допуска натиск от трети държави, които не искат да бъдат свързани имената им с изпирането на пари или финансирането на тероризма, но които същевременно се възползват голяма степен е, ЕКОН, ТАКСТРЕ 3 и други включват Русия. Комисията трябва да има предвид многократно заявяваното мнение на Европейския парламент. Господин Фария по процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Сигурността на гражданите, финансовата система на Европейския съюз трябва да бъде защитена а, от а, незаконни инструменти, които а, допринасят за изпирането на пари, финансирането на тероризма. Затова имаме нужда от черен списък, в който да вземе предвид подозрителните потоци на пари между непрозрачни структури също така и избягването на данъчно облагване. Финансовата работна група, пък и други институции могат също да помогнат за изготвянето на този списък. С този списък не се налагат санкции, не се налага дипломатически бойкот, тъкмо напротив, затова не, сме, не, не разбираме защо съвета не е готов да приеме списъка на комисията. Комисията трябва да действа, за да гарантира че мръсните пари няма да се използват за корупция и за финансиране на тероризма. Разбира се, че всички държави ще се опитат да излязат от този списък, в това число и с двустранни преговори. Знаем обаче, че Европейския съюз е необходимо да говори с единен глас и е по-добре да действаме превентивно, отколкото след това да продоляваме последиците. С това приключихме ораторите, минаваме към спонтанните изказвания. Господин Мария. Благодаря, господин председател. Изпирането на пари, легализирането на доходи от незаконна дейност – с цел не на последно място на избягването на плащане на данъци. На всичко това е нещо, срещу което трябва да се борим. Комисията изготви черен списък с подобни държави, само че съвета блокира публикуването на този черен списък. А в него има държави, които не плащат данъци. Защо? Защото тук се включват Панама, Саудитска Арабия – на лице е и проблема с прозрачността. Когато говорим за съвета, за кои точно държави става дума? Всички страни от съвета всъщност са против ратификацията на списъка на комисията. И ако не съм прав, нека да ми кажат кои конкретни държави се противопоставят. Защото когато се казва съвета, в крайна сметка ние прикриваме истината, не осигуряваме прозрачност. Искам конкретен отговор, госпожо министър, на този въпрос. Благодаря. Госпожа Билбао Барандика за една минута. Благодаря, господин председател. В този списък не са включени всички. Не ми харесва поведението на съвета по отношение на предложението на комисията и Мога да уверя комисаря, че има нашата подкрепа. Решението е лошо, тъй като подкопава доверието към европейските институции и насърчава поведение, което е във вреда на всички ние. Това, което е добре за Съюза, е добро за всички държави членки. Това, което не е прозрачно, е, няма достатъчна прозрачност, има боричкани между държавите членки, така че тук става дума за колективната ни етичност. Има практики, които влияят негативно на финансовите приходи на държавите членки. Съюзът е този, който плаща сметката. И това подхранва популизма. Затова искам да попитам представителя на съвета по какви мотиви беше отхвърлен списъка. Посочете поне две такива причини. Господин Етерич, за една минута. Не сте искали думата, така ли? Имате я. Sorry, Mr. President, I misunderstood the name that you said. Um, благодаря, господин председател. Аз не чух правилно името. Борба с тероризма. Никой не е против борбата а, а, а, с тероризма. А, но, нека, казахме, нека да, да, да спрем борбата с изпирането на пари. По време на целия дебат, Многократно се споменах банките, банковите органи и се чуха Русия, тероризма и така нататък. За да можем да стигнем до банковите сметки, не трябва по-силни разпоредби. Тук имаме черен списък. Аз съм малко загрижен, малко съм подозрителен. Да, ще се борим с тероризма. Но, но, но си мисля, че просто искате достъп до банковите сметки. Благодаря. С това приключихме спонтанните изказвания от името на комисията госпожа Юрова. Благодаря за думата, господин председател. Уважаеми депутати, да, за първи път създаваме такъв автономен списък на ЕС с държави членки, представляващи висок риск. И ние извършихме необходимото планиране, обсъдихме методологията, рационалните критерии, които трябва да се използват за оценка на тези държави. Знаехме, че няма да е лесно, знаехме, че ще има нужда от експертен опит, знаехме, че нещата ще са много деликатни, защото работим в контекста на геополитически контакти, отношения между държави членки и други държави, знаехме, че няма да сме популярни. Но сме убедени, че това е нещо необходимо, защото тези държави, представляващи висок риск, са ключови в борбата срещу финансирането на тероризма и спирането на пари. Това е много важен аспект от цялата система. Искам да повторя още веднъж. Всичко това, което правим, е в контекста на борбата срещу организираната престъпност. Трябва да се справяме много по-добре, що се отнася до систематичната превенция. В крайна сметка става дума за превенция. Нека да не забравяме, че финансовия сектор е изключително взаимосвързан. И ако искаме да знаем какво се случва там, не трябва да оставяме слаби брънки по веригата. Всеки път, когато обсъждам този въпрос с практиците, с хората на място, експертите, правоприлагащите органи, те винаги ми казват, че трябва да имаме ясна цел. Трябва да се прекрати потока на незаконни пари в Европейския съюз, защото поради тези пари се финансира тероризма и организираната престъпност. Така че точно това правим и ние. Аз продължавам да съм убедена, че страните, които ние включихме в списъка, имат място там. В същото време обаче виждаме, че трябва да работим с държавите членки, по процедурните въпроси, защото те бяха основно изтъквани, когато държавите членки ни критикуваха. Така че аз съм съгласна. Имаме нужда от повече прозрачност. Не веднъж през последните два дни чувах, че парламента иска повече прозрачност, повече яснота, по-подробни оценки. Аз мисля, че имаме нужда от присъединяване на държавите членки към нашата кауза. Нека да проверим дали те са готови да сътрудничат. Нека да проверим дали една подобна готовност се основава на истински интерес от страна на държавите членки да се борят с тероризма и организираната престъпност. Аз се надявам и наистина вярвам, че ще видим такава готовност от държавите членки. Защото Държавите членки би трябвало да разберат, че в системата на финансовите институции не съществуват граници. Не на последно място в Европейския съюз държавите членки не могат да се справят сами с тези опасни феномени. Необходимо е да Имаме пред себе си тази обща задача и точно това правим ние. Така че комисията ще работи в две посоки. От една страна ще работим с държавите членки и с парламента относно процедурните въпроси, ще разгледаме методологията, ще разгледаме критериите, които използваме. Обедена съм, че критериите са точните и те са обективни, нашата оценка е обективна. Е, ще използваме тези познати критерии. Ще работим с заинтересованите страни по този въпрос. Втората посока, в която ще работим, е полагане на паралелни усилия с, страните, които са включени в списъка, онези, които искат да елиминират собственото си включване в този списък. Аз разговарях с представители на различни трети страни и е, им казах, нека да работим за премахването ви от този списък. И това ще се случи, когато е, вече сте изчистили досието си, ако може така да се изразя. Така че втората посока ще е работа с третите страни. И на следващо място ще работим по оценка на страните в така наречената група 2. Там са Русия, между другото, и други държави, които вие споменахте в хода на дебата. Така че моето послание е насочено и към държавите членки. Аз няма да се предам. Машината е задействана. Ние работим за да изпълним задълженията, вменени ни по силата на законодателството. Полагаме всички усилия и мисля, че ще се върнем по-късно тази година с нов списък. Благодаря. Σας ευχαριστώ кирия епитропе. Благодаря, уважаема госпожо комисар. Сега думата има госпожа Чот, която представлява съвета. Чухме много въпроси, изказаха се хора от всички политически групи. Искаме да чуем наистина вашите отговори. Уважаеми дами и господа, аз изслушах вашите изказвания, както и казаното от комисаря. Възползвам се от възможността да подчертая колко голямо значение председателството отдава на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Както беше казано, съветът реши, че има проблем с процедурата. Аз съм насърчена от факта, че комисарят Юрова вече почерта, че Европейската комисия била наясно, че мнозина се считали, че времето за консултации е било твърде кратко. Освен това, има признаване на факта, че тази процедура може да се усъвършенства в бъдеще. Ние ще продължим да работим с комисията в това отношение. Съветът няма позиция относно включването на която и да е страна в списъка. Причините, поради които съветът възрази на списъка, са добре известни и те бяха представени в встъпителното ми изказване. Те са свързвани с процедурата, която беше използвана от комисията при изготвянето на списъка и това е изяснено в изявленията на съвета. Председателството е на разположение за обсъждане допълнително на тези въпроси при необходимост. Благодаря ви. Има проекто резолюция. Приключихме разискването. Гласуването ще бъде в четвъртък. Следващата точка от дневния ред е докладът на Карлос Коелю Визова информационна система. Давам думата на докладчика Коелю за 4 минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, госпожи и господа. Пак ще повторя, че свободното движение в шенгенското пространство е голям успех на Съюза. За целта обаче е необходимо да се вземат мерки за защита на външните ни граници. Необходимо е и сътрудничество между полицейските органи. Тоест, европейска политика която да, позволя, да позволява легалното влизане на лица в Европейския съюз, за да следват или по други причини. Визовата информационна система е най-видимият инструмент от тази политика. Сега съществуват краткосрочните е, визи. Е, в шенгенското пространство влизат обаче не само пространство. През 2017 година в шенгенското пространство влязаха 1 милион души, 800 хиляди души а, пристигнаха при семействата си и още а, за да следват. Те ползват а, а, свободното движение на хора, но не са отразени в база данни. А, Съществува и групата на големите инвеститори с така наречените златни визи. Такива златни визи се издават от 20 държави членки. Е, тук не се прави никаква проверка на сигурността тези визи не са отразени в Шенгенската информационна система. Сега това трябва да се промени. От това ще има обаче смисъл единствено, ако да, визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване също бъдат включени в визовата информационна система. Изненадваме, че социалистите и демократите смениха мнението си през последния месец, когато обсъждахме нещата в комисията. Тогава те се съгласиха с мерките, сега очевидно следват позицията на Обединената левица разделянето на визата за краткосрочно и визата за дългосрочно пребиваване няма никакъв смисъл. Всички трябва да бъдат подложени на една и съща а, проверка. Туристите, които посещават а, Европа, които остават в Европа а, за кратко, а, се подлагат на проверки за сигурност, но лицата, които възнамеряват да останат по-дълго в Европа и Шенгенското пространство, или пък които възнамеряват да направят инвестиции, т.е. златна Ви криза, не са подложени на никакви проверки за сигурност. С тази реформа се опитваме да гарантираме че всички притежатели на визи автоматично ще бъдат проверявани. Трябва да се предвидят подходящи проверки за сигурност на тези хора. Разбира се, като се спазват техните основни права, проверките да бъдат пропорционални и така нататък, но трябва да се гарантира това, че ако примерно е един руски инвеститор, който да кажем има европейска заповед за задържане, няма да получи златна виза, да кажем в Румъния. Тази проверка трябва да се извършва систематично. по причини, свързани с сигурността, комисията Юри реши, че трябва да бъдат да вземат и пръстове отпечатъци на лица с престой над 6, е, на, над 6 години. По този начин също така ще се борим и с трафика на деца. 3000 е, е, деца годишно са обект на трафик. Господин председател, е, с тази подсилена визова инвестиционна система искаме да се борим е, и, с избирането на по-леки условия за получаване на виза, да се борим с незаконната миграция, е, възнамеряваме да защитим и по-добре нашите деца, да създадем едно по-сигурно пространство на свобода и сигурност. Благодаря ви. Благодаря, господин Аврабапол, за комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Благодаря на нашия докладчик господин Коелю и на докладчиците в Сянка от комисията Либе за темата, която днес обсъждаме. Всички знаеме, че всека година милиона граждани на трети страни влизат в Европейския съюз с виза, било то за краткосрочно или дългосрочен престой. Повечето от тях са законни пътници, които е, изцяло из, изпълват изискванията на държавите членки. ВИСа ни дава възможност да правиме проверки на външните граници, в консулствата, в посолствата, че условията се изпълняват. Но има някои пропуски, които трябва да запълниме. Но новият виз ще, прем... ще премахне тези пропуски и ще даде на бордовата охрана и на граничните власти информацията, с която им е необходима. Не можем да позволим на терористи и престъпници да влизат в Европа безпрепятствено. Е, Европа не е крепост и никога няма да се превърне в крепост, но същевременно трябва да знаеме кой прекусява нашите граници. Скъпи колеги, комисията приветства подкрепата на парламента относно основните цели, които са залегнали в нашето предложение. Нека да спомена най-важните от тях. Първо, е, взаимосвързването на ВИСа с системата влизане и излизане, ЕТИАС, ШИСа и ЕТИС. По този начин ще може да се избегнат много, но, а, хора, които имат няколко самоличности, както и, и рискове. А, второ, Информацията за дългосрочни визи за сега не се споделя в Европейският съюз. От тук нататък бордовата охрана, граничните власти ще могат да, да установят дали документите, които им биват представени, са валидни и истински. Също така няма да се узаконява присъствието на лица от трети страни, които не изпълняват основните условия за сигурност в Европейския съюз, т.е. Да, да нямат някакви връзки или е, да, по някакъв начин да са приближени на терористични организации. По този начин ще бъдат запълнени пропуските в областта на сигурността. Е, информацията ще постъпва в база данни на ВИС и а, персонала на Агенцията за гранична охрана и опазване на границите ще има достъп до тази информация, за да може да се увеличи сигур, сигур, сигурността на европейските граждани. Още нещо – за да укрепнем, укрепиме нашия капацитет да да се пребориме с тероризма и незаконното пребиваване, Европол ще има допълнителен достъп до информация с цел превенция и разследване на тежки престъпления. Също така ще има до, до, достъпа за, за правоохранителните органи за издирване на жертви на трафик и на престъпници. Също, същевременно обаче ще бъдат взети всички мерки за защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз. Това е част от пакета Делигентни граници и взе, е, оперативна съвместимост. Затова бих искал също така да спомена и някои промени, които се предлагат в доклада. Аз Аз бих искал свързването на пребиваването с златните визи. Дър... Държавите членки ще имат е, възможност е, за много по-прозрачен достъп от тук нататък. Разбирам, че парламента иска да предприеме и доп- допълнителни мерки и в ВИС да влезе информация за документите от момента, от който са подадени молби, за да има по-ясна картина. Ние приемаме това предложение и смятаме, че то е положително. Второ, що, що се отнася много, много, многократните до демократните проверки. Е, никой, никоя дата, база данни не трябва да, да бъде изключена от разследването и проверките. Ние сме съгласни с това, но смятаме, че стандартите на ETIAS трябва да се прилагат и тук. Това е, е просто въпрос на приемственост и послед, последователност гражданин на трете страни, които е, не се нуждаят от виза, не трябва да бъдат е, също са е, поставени на по-тежък режим, отколкото гражданите, които се нуждаят от виза. Важно е обаче е, достъпа до всички дата бази данни да бъде пропорционален и да не, защ... да не заплашва с нищо е, закрилата на личните данни. Що се отнася до отпечатъците и снимането на пръстови отпечатали на децата? Е, Предложението е да се смали, е, да се намали възрастта, за да може да има ефективна борба срещу трафик, трафика на деца и малолетни и смятам, че това е цел, която всички споделяме. Същевременно основните права на децата трябва да бъдат закрилени. Е, трафика с, с деца е всъщност най-голямото нарушение на основните им права и статистиката доказва, че всяка година между 1500 и 2000 деца от трети страни под 12 годишна възраст са жертви на трафика е, в Европейския съюз а между 12 и 17 години тази бройка достига до 4000. Е, повечето от тези деца са от страни, които, за които е необходима виза. Е, Затова е, намаляването на възрастта за снимане на отпечатъци ще спомогне за по-ефективна борба срещу трафика. Основните права, както винаги, ще бъдат, разбира се, в сърцевината на всички наши политики, включително и при прилагането на всички политики, свързани с границите. нито е, до, до, до, до сега не е имало никаква жалба срещу функционирането на ВИС през петте години, през които системата е функционирала. Ославаме се на принципа за защита на данни по а, дизайн, но Разбира се, трябва да продължиме да бъдем много бдителни и да не се отклоняваме от основните си цели. Благодаря ви за вниманието и очаквам да продължим дебата на тази тема. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на господин благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарност на докладчика за добре извършената работа. Комисията по бюджети подкрепя изцяло заключенията на докладчика в доклада. Осигуряването на съвместими IT системи днес е абсолютно необходимо, най-вече когато остава дума за преминаване на границата с виза. Тези условия трябва да бъдат изпълнени, за да можем да установяваме е, измами с самоличност и повече от една самоличност. Необходимо е да можем да установяваме самоличността на лицата по-лесно с цел предотвратяване на престъпления и борба с тероризма. За тази цел са необходими инвестиции, съгласно изчисленията 461 милиона евро за 9 години. Това е голяма сума, обаче аз съм убеден, че ние и най-вече гражданите на Европейския съюз ще получат по-добра сигурност и за това тази инвестиция е добра добра. Трябва обаче да сме наясно, че за 2019 и 2020 година необходимите за целта бюджетни средства да са налични. В новата МФР тези средства трябва да бъдат планирани. И за това аз пледирам настоятелно за това парламентът да е наясно, когато се започва този проект, в следващия бюджет трябва да бъдат планирани необходимите средства, а иначе ние ще няма да отбележим успех. Благодаря. Сега за групата на НП господин Радев. Благодаря, председател. <clears throat> Уважаеми господин комисар, дами и господа! Визовата информационна система е важен елемент от рамката за сигурност в Европейския съюз, защото чрез нея компетентните служби могат да засекат истинността и валидността на издадените визи позволяващи свободно движение в шенгенското пространство. фактът че системата включва на този етап единствено краткосрочните визи обаче е пробойна в европейската сигурност. затова приветствам реформата предложена от европейската комисия миналата година вследствие на която в системата ще бъде съхранявана информация за дългосрочни визи и за разрешителни за пребиваване в рамките на европейския съюз тези документи също предоставят възможност за свободно движение в рамките на шенген и е важно властите борещи се с нелегалната миграция и осигуряващи сигурността на европейските граждани да имат информация за валидността и истинността им. реформата на визовата информационна система е и важен елемент от свързаността на информационните системи в сферата на сигурността в европейския съюз крайно време е органите на сигурността да могат да се възползват от наличната информация в различните системи естествено без да бъде компрометирана сигурността на личната информация и данните на гражданите. не на последно място искам да отправя призив към съвета по вътрешни работи да вземе най накрая положително решение за незабавното присъединяване на българя в шенген което ще позволи на страната ни активно да използва визовата информационна система

Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Коелho за конструктивната му открита работа, търсеща компромис, която се основава на сътрудничеството. Визовата система, поне според мен, е много важна част от европейската политика в областта на миграцията. Ето защо е много важно да извършваме съвместни действия, защото всяка година ние издаваме милиони визи. Милиони визи визи се издават в Европейския съюз. По настоящето предложение основната цел е да се подобри умена на подходящи данни в рамките на издаването на визи и споделянето на тези данни чрез различни европейски системи. Това е много важно, защото предвид настоящите предизвикателства пред сигурността, всички системи трябва да могат да работят по-ефективно. Тези системи в края на краищата трябва да е, засилят защитата на външната граница на Европейския съюз. В процеса на реформите за моята група, социалистите и демократите, е много важно да отчитаме мнението на агенциите за основните права, както и на службите за защита на данните, особено при издаването на дългосрочни визи. В връзка с това и двата доклада подчертават принципите на необходимост и съразмерност. Е, настоящето законодателство е свързано с взаимната връзка и е, за е, и взаимната съвместимост между системите, което непрекъснато повтаря въпроса за необходимостта и съразмерността. Тези въпроси възникват за всеки конкретен случай и изключването на евентуална дискриминация. Аз мисля, че допустимия компромис в никакъв случай не трябва да нарушава основните права, когато се запазва сигурността и се постигат целите. Председателя, благодаря. Сега от името на екара давам думата на господин Стивенс за една минута voorzitter collega's Господин председател, уважаеми колеги, визовата информационна система облегчава процедурата за кандидатстване на визи и е, спомага за борбата срещу незаконната миграция и измамите с визи. Е, граничните служители са свързани в система с европейските консулства в целия свят. Те получават важна информация за кандидата за виза и граничните служители – могат да задържат на границата лица, които имат лоша оценка. Всяка година се издават около 16 милиона шенгенски визи за кратък престой, затова е важно да не подценяваме този феномен. Практически подобрения ние винаги ги подкрепяме. Автоматична връзка с други бази данни, където да става съпоставка на данните. Всичко това е важно. Всяка реформа трябва да бъде насочена към преодоляване на пропуските в настоящата система. Това е полезно и ще го подкрепим. Текста, който днес е пред нас, е добра изходна позиция и за следващия мандат и при преговорите с съвета. Благодаря. Сега за групата на либералите господин Дюпре за две минути господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Повече от 48 милиона искани моби за визи и няколко милиона снимани на отпечатъци. Съмната система вече е един прекрасен инструмент, който дава отлични резултати. Но благодарение на предложенията, включени в доклада на Карлос Коелю, системата утре ще се превърне в още по-съвършена система. Включването на дългосрочните визи и е, разрешенията за престой. В момента няма е, обмен на информация по тези е, документи. В бъдеще обмена ще даде много повече информация на съответните власти и ще има много повече прозрачност и ще бъде предотвратено продажбата на престой и визи. Аз подкрепям и ние подкрепяме реш, решението да, бъде, за, да бъдат записани всички данни на документите, за да може евентуално да бъдат е, предприяти мерки за връщане. Аз подкрепям, не всички от моята политическа група го правят, е, снема, свалянето на възрастта за снемане на отпечатъци на деца. Трябва да кажа, че 40% от децата, които са обект на трафик, на търговия е, с хора, са деца под 12 годишна е, възраст. Е, ще има специален показател за оценка на риска при анализ на отдаване на виза, за да могат да бъдат из, из, избегнати прекалено много отхвърляния. Благодаря още веднъж на Карло за отличната работа за един доклад, който трябва да бъде подкрепен от парламента. Сега давам думата на госпожа Вержия от името на ГУЕ. Имам чувството, че съм малко самотна. Създадена през 2004, влязла в сила 2013 година ВИС, информационна система за визите, както посочва наименованието и цели улесняването на визите. Но от 2014 година нещата тъжно са се развили. Говори се само за общ контрол и за постоянно създаване е, на досията на хората. Аз приветствам работата на нашия докладчик, защото оттам изличаме някои основни точки, като например действията на Интерпол, които дават възможност на някои страни е, да е, достигнат техните граждани. Ние виждаме, че се объркват показатели, където се спазват сигурност, на нелегална миграция, комуникация и е, е, санитарни съображения. Ние отказваме всяка дългосрочна виза, която не отговаря на целите на Европейския съюз. Ние сме скандализирани от това, че се търсят е, пръстови отпечатъци на деца и те вече не са на 16-12 години. Каквато и да е целта, каква е пропорционалността, целият пакет за границите. Ние отказваме логиката. Всичко в името на сигурността. Да има досията за всеки. Тоест, пари за мир. Пред, председателя, благодаря. Приключихме списъка на изказващите се. Господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Тук в момента обсъждаме новата система за информиране информация за визия. Какво е, каква е целта да има връзка между граничните власти, а, а, консулс, консулствата на държавите членки в целия свят, за да може в реално време да се получи информация за е, е, желаящите да получат визи с цел е, укрепване сигурността на Съюза. Да, трябва, разбира се, да поздравиме тази инициатива, която има за цел повече сигурност в Европейския съюз и да даде възможност за оперативна съвместимост между различните системи, които разполагат с данни и да, да се направи анализ на риска, но също времено и няма до, до, до достатъчно гаранция за зачитане на основните права. Важното е да, да не говориме само за сигурност а да говорим също така и за солидарност и за това да осигуряваме наистина закрила на беженците. Господин Мамикин за една минута. Благодаря. Господин комисар, колеги, аз приветствам това издаването на визи и тяхната проверка да стане ефективна. Както включването и включването на издаването на дългосрочни визи в европейския регламент. Но като депутат от името на социалистите и демократите, аз се безпокоя от преработката на данните, отражението върху личния живот. Свързването е, с ШИС и с е, друга е, база данни променя структурата на, вза... на взаимната съвместимост. Да, информацията за визите става по-пълна, така че риска се преценява по-важно. Но едновременно с това чувствителността чувствителни данни се излагат на по-големи рискове. Мисля, че първо ние трябва е, да използваме целият потенциал на тази информационна система, преди тя да бъде свързана е, с друга система. Защото за момента нито едно европейско дружество не е преценило съвместимостта е, на тези системи. Аз се страхувам, колеги, че сигурността на нашите данни ще бъде сериозно застрашена и ще постигнем обратен ефект. На председателя благодаря. Е, сега пристъпваме е, към спонтанните изказвания. Има двама е, депутати, които искат да се изкажат. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Системата ВИС естествено трябва да бъде значително подобрена и мисля, че мерките, които се вземат в тази посока, в действителност отговарят на тези потребности. Но, господин Абрамополос, аз искам сега да се спра на един аспект. Опасявам се, че е, скоро хората, които от Гърция отиват в Белгия със самолет, ще имат нужда от виза. Аз е, засегнах този въпрос и смятам, че подобна практика е недопустима. В германските е, летища е, а и на летището в Брюксел, там също беше поставен въпроса. На 23 ноември получих отговор от тях. Съгласно тяхното становище, това отговаря на предписанията. Трябва да посоча, че на 19 февруари и на 5 март това се е, повтори тази карантинна система и при този инцидент имаше полицейски служители, също така и митнически служители, поне така твърдят. Аз обаче бях в същия полет и други членове на парламента също и бяхме в неприятната ситуация да контролират нашите паспорти. Това правомерно ли е? Може ли да се допуска подобна процедура на Брюкселското летище? Аз, господин комисар, искам отговор на този въпрос. Трябва да се вземат конкретни мерки. Скоро ще ни трябва виза, когато от Брюксел е, отиваме, когато от Гърция всъщност отиваме в Брюксел. Сега следващият оратор. Thank you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 благодаря е, нов, изключително амбициозна и скъпа система за контрол създава в Европейския съюз. А визите би трябвало да се използват навсякъде в Европейския съюз. Независимо от факта, че различните страни могат да имат различни изисквания за издаване на виза за тяхната страна, за виза е, може да бъде за различно място и за различно лице. Но въпросът не е това. Едно от нещата, които се посочват е, че е свързано с борбата за тероризма. И въпреки това, е, днес има все по-голям е, брой терористи, които е, са отраснали тук. Това е второто поколение на чужденците. Така че това не е въпрос на контрол на хората, които идват тук, защото много от хората, които идват, просто не е нужно да бъдат поканени. Те са си тук. Така че това е едно скъпо, високотехнологично упражнение. Благодаря, това бяха участниците в е, спонтанните изказвания. Господин Аврамапол сега. Скъпи колеги, приветствам факта, че само за една година постигнахме съгласие с е, съвета по ЕТИАС ВИС и регламента за оперативна съвместимост. Заедно с системата за влизане и излизане, всичките тези инструменти ще бъдат част от пакета за достъп до Европейския съюз на граждани на трети страни. По този начин ще бъдат запълнени пропуските в системата на приемане на краткосрочни и дългосрочни престои. Сигурен съм, че ви са, трябва